Е, Скъпи колеги, започваме нашата работа. Е Имат ли възражения към дневния ред? В такъв случай го считаме за прият. Получили сте и проекто протокол от заседанието ни на 3 април. Предполагам, че сте се запознали с него. Имате ли някакви възражения? Ако нямате възражения, протоколът се счита за прият. И сега преминаваме към гласуване. Първият доклад. Госпожа Тома, забрали сте си картата, госпожа Тома. Très bien. Donc, lorsque... Когато ще трябва да гласуваме електронно, и аз обява резултатите вие ще ми казвате дали е за или против. За да не останете фрустрирана. Не искам да вземем предвид вашия глас. Бяхме предвидили гласуването в 10.45. В момента е 10.40. Така че, ако някой иска да ни попее или да ни разкаже приказка. А, госпожа Тома, може отиде да си вземете карта. Нека да и, да и ръкопляскам. Така, <laughs> така че прекратяваме заседанието за 5 минути.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 which, which says that the Court of Auditors has to come with a special report. Madame Thomas est de retour, il est donc... Госпожа Топ Тома се завърна, че са е 10.45. Продължаваме нашата работа. Така че започваме с гласуване. Доклад на господин Сарвама относно фонда за приспособяване към глобализацията за Nokia. Нека да опитаме дали работи машината. Моля, гласувайте. Тридесет и два гласа. А има и един, който е гласувал против. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Пето за против, въздържали се, приема се. Шесто, приема се. Седмо, за против, въздържали се, <laughs> приема се. Девето, за против, въздържали се, приема се. Десето за против,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 въздържали се, приема се. И сега цялостната текста с измененията, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за и двама против. Поздравявам господин Сарвама. Доклада на господин Олбрихт подобряване на видимостта и резултатността при изпълнението на европейски структурни и инвестиционни фондове. Първо за против, въздържали се, приема се. Второ за против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Второ изменение.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 30 гласа за и 3 против. Поздравление господин Олбрихт. А сега доклада на господин Депре. За миграция, протоколът от Дъблин. становище, което ни представи господин Дюпре относно преразглеждането на регламент от Дъблин. 500 изменения бяха внесени от госпожа Монтел. Тя. Това е второ подобно постижение. Може би някой някой ден и ще ни обясни защо внася изменения. Става дума за премахване на текстовете на комисията, включително и на части, които не са изменени. И секретарията ви предлага да гласуваме всички изменения на госпожа Монтел амблок. Някой иска ли да вземе думата? Аз се извинявам на колегите, но в крайна сметка имахме срок до 15 февруари и съм сигурен, че вече няма да има подобни прояви, защото в крайна сметка всички си губиме времето по този начин. Така че се надявам, че няма да продължим работата по същия начин. Благодаря ви за това, че сте помолили госпожа Монтел да се да бъде по-отговорна към работата и това напред, превръща нашата работа в така някакво посмешище. Така че по, по силата на правило 174 можем да гласуваме сери, е, или изменения, ако няма възражения от трима депутати. Ако дори а, е, има искане за разделно гласуване, аз мога да реша след, след това да предложа гласуването блок на а, е, подобни или а, припокриващи се изменения. Така че съгласни ли сте да гласуваме амблок? Бих искал също така да ви кажа, че по силата на правило 154 Après tout, euh, je crois qu'on a réglé la question maintenant et M. Zani nous a encouragés dans cette voie. Et можем да, да, да извършим същото, а пък и господин Зани така подкрепи нашето виждане. 93 до 554 от страница 1 до 22. Съгласни ли сте да гласуваме всички тези изменения, т.е. да отхвърлим първите 22 страници? от списъка на гласуване. Кой е за отхвърлянето? Моля, вдигнете ръка. Благодаря. Кой смяташе да, да ги запазим? Не има ли и възр... въздържали се? Няма. Значи сме единодушни. А сега ще гласуваме някои изменения, някои от които са внесени от госпожа Монтел, но които не бяха включени в първата част от блоковото гласуване. 112 за против, въздържали се, отхвърля се 158. Отхвърля се 387 за против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис. А, искате ли да гласуваме електронно? Моля, гласувайте. Трети компромис. Край на гласуването. 29 за, 2 против, 2 въздържали се. 98 за, против, въздържали се. 400 за, против, въздържали се. Отхвърля се 401 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Четвърти компромис.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 415 за... А, извинете, то е отпаднало. Oui, il tombera si. Donc le 417 qui est pour. 417 за против, въздържали се, отхвърля се. И 420 е отхвърлено по същата лога. 11 419 за против. Приема се 421 и 2 за против. Въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. Измени 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, извинете. 453 за, против, Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа против, 12 гласа за. Амендмент номеро 13. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Моля добре да вдигате ръка. Подновяваме гласуването. Изменение 14 за, против. Нека да направим проверка, електронно гласуване, изменение 14, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 20 гласа за, 13 гласа против. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 532 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 534 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предлагам ви да гласуваме амблок съображенията. Отново става дума за изменения, внесени от госпожа Монтел. Така че ви предлагам да гласуваме амблок всички изменения на госпожа Монтел, т.е. страници 25 и 26 от списка за гласуване. Кой е за тези изменения? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлят се.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 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 1 за, против, въздържали се. Компромис номер 1 се приема. 49 отпада. 47 също. Изменение трето също. 3, on va le mettre au vote. Ще гласуваме изменение 3. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 отпада, защото приехме изменение трето. 55, 58, 61, 63 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 54 отпада. Петдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста като цяло с направените изменения. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 24 гласа за, 5 гласа против, 4 има въздържали се. Поздравления за господин Дюфоре. Nous avons maintenant à nous prononcer. Сега трябва да се произнесем по един трансфер на бюджетни кредити, който бяха свързан с доклад на господин Сарвама, който току-що приехме. Става въпрос за едно трансфер от 2 милиона 41 800 евро, свързана с Nokia и фонда за приспособяване към глобализацията. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 19 гласа за, 1 глас против. Господин Терант няма искания за трансфери, нито пък госпожа Холмайер. Une question Имам само един въпрос, господин председател, който е отправен към комисията. Може ли по време на следващите ни заседание да има информация с градите на ИБА-ИПА? И какви са възможностите, които обмисля комисията? това свързано с ЕМА не го приемаме. Защо? Какво се, ще се случи с седалището на ЕМА, което е в Лондон? Това е една много важна агенция, сградата до 2036 година няма клауза за прекратяване. Може ли да се е, да се търси възможност за смяна на емателя и това е, се отнася и по отношение на ЕМА, и по отношение на, е, на ЕБО. Това е свързвам с Брексита ни. Ами да, със сигурност ще се обсъди темата в рамките на първите за Брексит комисията в състояние ли да даде някакъв отговор в момента? Вероятно не, но чухме въпроса ви и очакваме Европейската комисия да отговори на някои следващите ни заседания. Добре. А сега давам думата на Айдер Гардия Савал, която ще ни представи настоящото положение с тристранните преговори по финансирането на договорените кредити на Европейската инвестиционна банка извън територията на Европейския съюз. Sí, muchas gracias. Благодаря, господин председател. Знаете, че водиме трилог от една седмица по този доклад. Вече проведахме три срещи и наистина напредваме бавно, но сигурно. А, сега, на, на, на, на първо място а, определихме темите, които трябва, по които трябва да преговаряме по двата доклада. Като особено най- най- най- най-важните изменения, които бяха внесени. Така че те, темите бяха определени. Политиката на малки и средни предприятия, политика на а, равнопоставеност на половете, промените в климата и разходите тези четири теми присъстват в всичките разговори. Има и две теми, които са много важни, по които практически постигнахме вече е, съгласие и така почти финално окончателно така ги доваряхме. Първо приключването на сметките и второ прозрачността. Сега, в момента и разговаряме по въпроси свързани с поверителността, как Европейският парламент може да спази всички норми на а, поверителност и така на така. Сега в крайна сметка нали, там има специални зали, библиотеки, в които могат да се четат нещата. Сега в някои документи може да има чувствителна информация, търговски тайни и в момента, е, но трите, трите институции са съгласни по това, че трябва да има обмен на информации и в момента търсиме конкретната форма, по която да, с която да осигуриме това. И по фискалността ще постигнем съгласие, споразумение. Съвета работи по един текст, който се основава на наше предложение и което бе преработено от комисията. Много е деликатно, но но председателството на съвета така е много отворена за преговори на всички теми, свързани с е, фискали... фискалността, избягване плащане на данъци, е, данъчни рай, данъчен рай и така нататък. И е, страни, денчни обеждища, страни, кои, в които са посредници в някои операции. Имаме така някои разногласия по подробностите, но мисля, че наистина ще постигнем споразумение. Защото има разбиране в трите институции. Сега три са темите, които, по които още които са още отворени. Едното е делегираните актове за изменение на приложение 4 относно външния мандат на Европейската инвестиционна банка. Ще видим как ще можем да усъвременим тези предложения без да отваряме е, котията на Пандора въобще в областта на външната политика на Европейския съюз. Така, това е по, по, по-неважната тема. Двете важни теми. Въпроса с средствата и фонда. Знаете, че ние предлагаме Европейската комисия да поеме управлението на фонда, защото ще е по-ефикасно, по-економично и, и комисията управлява и други фондове без проблеми, а държавите членки са против И така че тук има известен блокаж. Трябва да да кажа, че поведението на съвета ме очудва. Защото става дума за спестявания. Комисията върши работата без пари. Така че просто управлението на фонда няма да доведе до никаква, никакви допълнителни средства. А ако екстернализираме управлението на фонда, ще трябва да плащаме това. Така че аз, аз мисля, че от економическа гледна точка това е най-доброто. Тоест ще спестиме средства от бюджет. А от, от друга страна съвета ни говори за ефика, ефикасност, ефективност, бюджет, който трябва да дава резултати и така нататък. А, а същевременно не, не предприема нищо, за да постигне това. И втора тема става дума за средствата и таваните за външния мандат на ЕИБ. Знаете, че комисията е предложила едно увеличение. Парла, парламента е, е предложил допълнително увеличение, трябва да убедиме страните. Но тук знаете, че тук, тук имаше блокиране. Знаете, че във, във всички е, преговори е, обикновено е много сложно, а пък и в хода на преговорите се оказа, че и Великобритания желая да напусне е, финансовата рамка, така че това беше най най-добрата новина посред всичко това. И сега трябва да видим дали съвета би бил склонен от една страна да не вземе окончателно решение за, увели... за разширяване на външния мандат, а да го подчини на ам, ам, личността на е, кредити през следващите години. По този начин просто не трябва да се вземе окончателно решение сега, а да се взема решение за всяка последователна година. И междувременно ще можем да финансираме фонда. Това е една така предварително предложение, което направихме, за да видим какво ще мнението на съвета и по този начин някакси да намериме някакво решение, което да, да бъде посредата на пътя между нашето и, и, и техното. Ако, ако има положителен отговор, ние тук ще трябва да помислиме как можем това предложение да го облечеме в конкретни мерки. и, и включително да видим как, как, как, какво ще предложи Европейската комисия, която на практика играе ръководната роля във всичкото това. До, както казах вече, това е политическо предложение, за да видиме дали евентуално съвета би бил склонен да разгледа подобно предложение в следващите седмица, следващите седмици ще трябва да продължиме, но до 30 май нямаме заседания с съвета и комисията. Разбира се, разбира се имаме така не, не, неофициални разговори, да видим дали ще можем да напреднем и наистина да, да можем да постигнем някакъв по-чувствителен резултат на 30 май. Мисля, че това е общо заето. Благодаря ви, госпожо Градия Сабал, за изчерпателното обяснение какво правите. Занимавате се много активно и енергично с а, темата, а едновременно с това работите и по тристранните срещи по Европейския фонд за устойчиво развитие. Смятам, че всички се радваме на постигнатият напредък за да сложим край на благонастроените юрисдикции или те наречените данъчни убежища. И се струва, че това наистина е много важна стъпка напред. Европейския съюз трябва да бъде безупречен в това отношение. Трите теми, които споменахте, мисля, че с делегираните актове няма да има проблеми. Управлението на фондовете от страна на комисията не от Европейската инвестиционна банка. Някак си с едно съветът се почне от комисията, също стана и по въпроса за Европейски фонд устойчиво развитие, така че би било добре веднъж за винаги да чуем какво смята комисията за уменията и способностите на комисията. Тук действително имаме известни съмнения а, за разглеждането на таваните, всъщност вие искате клауза за преразглеждане, за да може таваните да бъдат приспособявани в случай на нужда. Господин Дюпре има думата. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, на теория съм част от делегацията на парламента, но за съжаление успях да взема участие само в една от пристранните срещи и бих искал само да подчертая, че напълно подкрепям Айдер и високо ценя решителността и е, енергията, с, които, с, която, с които работи по тези преговори. Искам да споделя, че един процедурен проблем, свързан с възможностите да се увеличат а, а, средствата, които са на разположение. Не успяхме да проведем преговорите съгласно предвидената форма, но по същество напълно подкрепяме и сме съгласни с предложението на АИТЕР. Подкрепяме я и в рамките на преговорите с съвета. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря за поетия ангажимент от колегата, която като една лавица се бори, защитава нашите интереси. Но по един въпрос не съм много сигурен дали аргументацията ни е правилна. Казва се, че ако комисията извършва тези действия, няма да ни струва нищо. Може обаче това да заблуди, защото служителите на комисията също струват пари. Може ли тези разходи да бъдат преценени? и вместо да се изнасят тези действия към външен изпълнител, на който трябва да се плащат едно на ръка. Но когато говорим за действия, които се извършват от собствените служители, те също струват пари. Искате да кажете, че има прекалено много служители в Европейската комисия, ли? И е, имам и това предвид, но не точно в този конкретен случай. Но когато вземем предвид FC с единодушие посочихме, че A и B трябва да се заеме с този въпрос. Аз сега за тази задача може да си избере някоя банкова институция, B или някоя друга подобна банкова институция не трябва да се говори, че когато комисията поеме тези задачи, те ще се изпълняват без никакви разходи. Не е правилно. Относно гаранционния фонд. Добре е да се стимулират инвестициите в Африка. И инструмента е много подходящ, но трябва да внимаваме, защото за разлика от FC, който използваме в Европейския съюз, там се променят два от параметрите – FC съдържа един проблем, свързан с добавките и има по-малко проблеми, свързани с рисковете. А в FC за Африка нещата ще са точно обрат, а, с обратен полюс. Там рискът ще трябва да бъде оценен по много обстоен начин, за да се помисли какъв, какво ще е управлението на риска. Говорим за три стълба, свързани с помощта за Африка, както и за съседните на Европейския съюз страни. Не трябва да забравяме стълб втори и трети. Много е важно първо на място да се създадат рамковите условия, за да може да се инвестира по устойчив и разумен начин. И още нещо – тук трябва да се погрижим за високо ниво на прозрачност. Средствата, които се влагат Европейския съюз, чрез ефекта на лоста да се умножат и да доведат до по-добри резултати. Благодаря ви, кой друг иска да вземе думата такъв случай ще помоля Айтер Гари от. да не прави обобщение на дискусията. Благодаря, господин председател. Господин Комел пита дали функционерите на Европейската комисия не ни струват нищо. Затова казах. Европейската комисия в момента управлява активи от този тип и разполага с екип. И ако добавиме активите на фонда за гаранция, означава, че ще да, разбира се, че, че ще има допълнителни средства. Но но при всички случаи ще има спестявания и то ясно, ясно изразени е, економии. И тези пари, тези средства ще могат да се използват за финансиране на допълнителни инвестиции. Става дума за наистина нетни економии. И както каза господин Артуи, като за ЕФСИ. Също така. Едно е управлението на активите на фонда и, тре, и втора е кой а, взема решения за проектите и задвижва проектите и така нататък. Тоест, а тук става дума за управлението на активите на гаранционния фонд. Това са други неща и просто това е. Е, добре. Ще прекъснем сега и ще продължим в 12 часа защото в 12 имаме съвместно заседание с Дев и Афет и ще обсъдиме състоянието на тристранните срещи по ЕФУР. Малко. Пре, прекалено бързо свършихме работа. Но в крайна сметка вие всички бехте много ясни, кратки, точни и за това набрахме скорост. Прекъртявам заседанието до 12.